Mes chers collègues, Драги колеги, откривам заседанието. Преди да започнем работа по дневния ред, всички вие сте запознати с това, че вчера в Средземно море се развила още една драма – е, в района на Италия. 900 африканци, които са се запътили към Европа, бягайки от войната. Е, в знак е, на съчувствие към тези жертви и техните семейства ви предлагам минута мълчание. nous ne pourrons nous en tenir Можем да очакваме и други минути мълчания. В момента има още едно корабокрушение и още не знаем какъв е броя на жертвите. Мисля, че Европейския съюз трябва да се самосезира относно проблема с иммиграцията. И това изисква нашите правителства и Европейския съюз да поемат ясни ангажименти, както и разбира се е, да се да бъдат предвидени за тази цел бюджетни средства. Госпожа Матиас иска думата. Благодаря, господин председател. в рамките на една минута мълчание във връзка с трагедията в Средиземно море. Това е за трети път тази седмица. Загинаха повече един, повече хиляда души. Неправителствени организации са на площад Люксембург и те молят депутатите да се присъединим към тях в знак на солидарност. Искам да ви попитам, възможно ли да прекратим заседанието за 10 минути, след да се присъединим към тях и да продължим с гласуването след това. Мадам, je crois que nous avons manifesté notre solidarité. Госпожо, аз мисля, че ние проявихме своята солидарност с тази минута мълчание всеки е наясно със сериозността на ситуацията и мисля, че най-доброто като парламентаристи е да превърнем тези тревоги с глас и с финансови средства, които да са съответни на нуждата, тъй като Европа не предприема необходимите мерки и става дума без съмнение е, за приоритет и това изисква повече политическа интеграция. Сега преминаваме към дневния ред. Най-напред искам да кажа, че дневният е, ред ви е раздаден. Искам да попитам дали можем да го приемем. Сега, заседание, има ли коментари относно протокола заседанието за 6 март? Няма. Сега давам думата на Роберто Галтиери. Той ще председателства гласуването. Е в разпределението на задачите аз откривам, той закрива. Роберто, заповядайте. Благодаря, Жан. Мисля, че можем да преминем веднага към гласуването. Искам да ви помоля за пробно гласуване. Моля, гласувайте. Стил a consistent number of colleagues which should put their voting card. Mr. Fernandez. Elle est en train d'arriver, ma carte de vote. А, моята карта за гласуване пътува насам. Okay. We can close. And we can... Гласуването приключи. Преминаваме към истинското гласуване. Гласуваме компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 въздържали се. Изменение 672 за страница 14 на списъка за гласуване. Ще има и някои добавки, тъй като получихме, получихме някои изменения в последния момент.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 въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Изменение 879 за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 Кой е за? Подлагам на гласуване устното изменение. Гласуваме не компромиса, само устното изменение на ОДЕ. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега подлагам на гласуване компромис О без устното изменение. За? Не е в две части, не. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Сега гласуваме изменение 1019. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Гласуваме изменение 1033 в две части. Първата част изменение 10.33. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме Реджи за изменение 1033 няма две части в моя списък, така че не разбирам какво гласуване. Секретарията получи искане от вашата група гласуването да бъде в две части. То е я, очевидно отхвърлено. Онези, които бяха против, бяха много повече. Преминаваме към Реджи 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. За. А извинявайте. Компромис П в две части. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За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 те за, против, въздържали се, приема се. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. Компромис В за, в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, компромис против, въздържали се, приема се. Компромис дубове за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приема се. Компромис АД за, против, въздържали се, приема се. Компромис А и. Компромис АЕ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АФ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АГ за, против, въздържали се, приема се. Компромис. А не, сега няма компромис. Гласуваме изменение 1466. 1466. Ще гласуваме член 20 като отделно изменение. И така, изменение 1466. Секретариатът казва, че категорично така трябва да се гласува. time with the minus. Okay. We can have a block. Yes, we can have a block vote on all. Можем да гласуваме гласуване блок. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А, хаш, за, против, въздържали се, приема се. Компромис А и за против въздържали се приема се. Компромис А и бис за против въздържали се приема се. Компромис А, Джей, за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, К, за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЛ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АМ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АН за, против, въздържали се, приема се. Компромис АО за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, П, за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, П, БИС, за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис П, ТЕР, за, против, въздържали се, приема се компромис А, П, кватер за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Q за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Р за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, С за, За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. С. Бис. С устно изменение. Гласуваме първо устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме АС би с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към АСТЕР за против. Приема се. Да, за господин председател. Малко съм очудена. Глупата Алде не беше информирана. Всеки път, когато казвате Бистер Клатър, това не беше в нашия списък за гласуване. Това е варианта, който беше раздаден в 3 часа. И причината, поради която беше в три, е защото политическите групи поискаха това. Няма друга промяна, освен в буквите. Няма промяна по същество. Много съжалявам, господин председател, дори ако е само едно гласуване, ние сме в парламент и всеки депутат трябва да знае какво гласува. Това не е въпрос само на именование. В нашия списък за гласуване дори нямаме същото число. Също, както казах, раздадахме списъка за гласуване на всички политически групи. Всички политически групи имат един и същи списък. Имахте време да го разпечатате. Но то е раздадено с тези букви, причината поради която се адаптира, защото вашата група и други групи поискат допълнително разделно гласуване. Ако не, беше, ако не бяха тези искания, щеше списъците ще да са във вида, в който ги имате вие. Но политическите съветници могат да кажат, че това е текста, който беше раздаден на всички в 3 часа. Господин председател, продължавам. Аз вярвам на хората, които работят за мен. Причината, поради която сме толкова закъснели е, защото компромиси дойдоха в неделя вечерта и следващата група, следващия път групата Ауде ще поиска гласуването да се отложи. Добре, каза председателят, отбелязваме казаното от вас и ще се опитаме да се поправим. Компромиса Естер за, против, въздържали се. За... Може ли поне да ни дадете възможност да намерим тези а, текстове, защото не знаем какво гласуваме, господин. Става дума за компромис АСТЕР по точка от преамбила 14. Това не е в нашия списък за гласуване, каза господин Луке. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис. Компромис АС. Кватер. По-точка от преамбюла 14C. Нова. Може ли да го подложа на гласуване? Кой е за? Против. Въздържали се. Добре, ще ви го прочета. Президент. Компромис. Президент. Yes, I it. Компромис АС. Каквото е? Това е по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 Не знам какво се е случило, но ние не, сме, не бяхме информирани за тези компромиси. Следователно, ние не можем да участваме в гласуването. Не знам какво се е случило, в, в кой момент предадахте тези компромиси на политическите съветници на групите. В колко часа? Мога да ви обясня, казва председателят. Това е текстът, който беше раздаден на събота и неделя. Единствената промяна, която е настъпила в него, е разделянето в три части. Бистер няма една променена дума. Тези изменения вече бяха раздадени. Това не са нови компромиси. Това е текст, който беше раздаден в неделя. Тук няма нищо ново. Господин Болман. Както каза с докладчикът, И както каза председателстващия, процедурата е много трудна. Службите работиха събота и неделя, за да подготвят всичко за гласуването. Миналата седмица в понеделник и във вторник, а и в сряда, всички докладчици в Сянка участваха в разработването и формулирането на компромисите. Знам, господин Депре, че вие бяхте там. И слушахме всичките ви възражения и много от тях намериха място. Само, че трябва да разберете, че в подобно едно начинание при недостиг на време, когато се работи денонощно, за да се отразят мненията на всички комисии, но и не само политическите групи и семейства, е напълно възможно в последния момент – да има нова поредност на измененията. Но както каза господин Фернандес, промяната в поредността не е променила по никакъв начин на същината. Моля ви да разберете, че ние искахме да постигнем резултат. Всички ние искахме да постигнем напредък. И искам да ви благодаря за разбирането, госпожа Риада. Искам само да повторя. И ние не получихме информацията, така че в доста групи така, са в, поставени в ущърп, тъй като не сме получили текста. Ние имаме демократичното право да знаем какво гласуване. Може би трябва всички да сме наясно с а, измененията. Повтарям, пред мен е имейла с точно този списък за гласуване. Всичките ви групи са получили този имейл с текста. Повтарям, Единственото, което е променено, е поредността а, и а, номерата. Господин Торвалс. Объркването се дължи на това, че, както каза господин Буман, изведнъж имаме нови имена за различни неща, които трябва да гласуваме. Ако нямаме тези имена, е много сложно да разберем какво точно гласуваме. И това не е добра процедура. Нямаме а, критика срещу Булман и Фернандес. Те свършиха отлична работа. Високо оценяваме това, което направиха те и техните сътрудници. Но ние не винаги разбираме какво точно гласуваме, въпреки че имаме а, пълно доверие на Булман и Фернандес, че нищо не се е променено, но все пак трябва да знаем какво точно не се е променило. Председателята. Ние говорим за промяна в номерацията или на буквата и става дума за съвсем малък брой изменения, не за всички изменения. И името им се променя единствено. Вие сте получили новия списък за гласуване, така че не гласуваме нищо, което групите ви не са получили официално. И това въжи за всички политически групи. Има връзка между това, което казвате. Това са политически забележки от определени политически групи, но всички са получили едновременно имейла, то е обществено достояние, можем да го обсъждаме допълнително, нека да продължим нататък. Ще вървим по-бавно, ще гласуваме по-бавно, нека да продължим с гласуването. Господин председателю, това е неприемливо, защото в неделя вечерта е изпратен имейл на политическите групи. И все пак трябва да се има предвид дали депутатите са разполагали с време да се запознаят. Времето е много малко, за да се подготвим за толкова важно гласуване, като сегашното след като всичко е изпратено едва в неделя вечерта. Това е позор. Ние сме одобрили, казва председателя дневния ред. Всяка от политическите групи е одобрила, че ще гласуваме днес. Има ли сте възможност да се запознаете? Ако искате да се промени гласуването, трябвало да стане по-рано а не сега на този етап, когато вече сме в режим на гласуване. Разполагали сте с време преди, не сте го направили, не можем да блокираме гласуването, след като сме напреднали по него. I will mention in... Така иначе ще спомена номера на изменението, което отговаря на еди кое си от предходния вариант, така че ще разполагате с времето, което ви е необходимо да се запознаете с него. Но става дума за много малък брой на измененията, така че не е необходимо да вдигаме толкова шум за нищо. И така, преминаваме към гласуване Quest, NH, по съображение 14 Д. Ново. Това е а, от а, Employment 15. Кой е за? Аз Quest, по съображение 14, това е ново възоснова на изменения МПЛ 15. Така че вижте какво е становището на Комисията по заетостта ЕМПЛ по този въпрос. Може да го намерите. 14 14D. 14D. This is you had the whole list, but разполагате с пълния списък, но можете сега да видите за какво точно става дума. И така, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение АТ. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЮБИС по съображение Извинете, Ю по съображение 16. 16 съображение. 1-6. Компромис А У. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към АУ БИС, изменение 16А, съображение 16А, кой е за, против, въздържали се, един момент да ви кажа за кое изменение. А, Ю, ще се базира на компромисно изменение, представено от Комисията по културата 6. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АВ по съображение 17. Кой е АВ Съображение 17. I mean, sorry, if you want, you can... Извинете, ако искате, елате на моето място, но аз съм сега председателстваща и чета за какво говорим. А В по съображение 17 покрива 17 и така ната. 333 и прочие. This is V recite. Става дума за АВ 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И изменения А W съображение 18, което обхваща изменения 18 3 8 300 51 и 29. Разполагате с цялата информация пред себе си и така кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към гласуване на изменение 359 с устно изменение. Гласуваме устното изменение първо. Кой е за него, против, въздържали се, приема се. В този случай устното изменение не изисква да се повтаря гласуването. И така, компромиса А, а Хикс по съображение 19, изменение 384, 36,7, 377, Емпл. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И изменение 382. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение А, Y по съображение 20. Всъщност това се основава на изменение 383. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис А, Y, Б, съображение 20А, възоснова на изменение 380, 381 и Е332. Е и така, А, Y, Б, кой е за, против, въздържали се, приема се, компромис, А, Y, трето, 20Б, обхваща изменения, 385, 392, Тран 11, Агри 12 и Емпло 27. Изменение А, Y. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към компромис А, Y, C, Съображение 20, С възоснова на изменение 388 и обхваща всички и е, обхваща изменение 737. И е така, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение АЗ съображение 21 обхваща изменение 390, 394 и 3 34. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис АЗА, съображение 21А, обхваща Реджи 11, 397, 395 и Емпло 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. БА. Компромис БА. Кой е за? Против. БА по съображение 22. Това беше направено, за да ни се объркаме, да упростим нещата, но така иначе БА е, обхваща изменение 405 и 406. Кой е за? Okay. The important is that you ident... Важното е да знаете какво гласуваме. Не трябва да преоткриваме, че е имало преди друга нумерация. Вече сме решили този проблем. Това, което е важно е, че по този начин може да установите кое на кое отговаря, за да може да гласувате. Не трябва да ме убеждавате да променя названието. Госпожа Голар. Можем ли да помолим Артуи да поеме председателството и малко да се успокои залата, защото начинът по който вие отказвате да имате предвид нашето мнение е неприемливо. Всъщност аз нямам такова възражение, аз просто чета това, което казва колегата ви. Очевидно е, че може да се открият измененията, както каза вашия колега. Преди в предишния вариант са били тези изменения по друга номерация и букви. Сега обаче, като ги споменаваме, може да видите за какво точно гласуваме. И така гласуваме изменение БА. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? Компромис ББ? Съображение 24 обхваща изменение 420 и конт 8. 420, конт 8. Съображение 24. Компромис ББ. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис БЦ. Съображение 25 и обхваща изменение 10, 4, 227, Конт 9, е, Авко 15 и 336 и Реджи 13. Компромис БЦ, съображение 25. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 432 с устно изменение. Първо гласуваме устното изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И 3.38. Извинете, поправя се председателят. Компромисно изменение БД. БД. Съображение 26 обхваща изменение 11, 436, 440, 442, 444, 49, конта 8, култ и така, кой е за БД? Против, въздържали се, приема се. Преминаваме към ИТРЕ 38 с разделно гласуване в две части. Първа част на ИТРЕ 38. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част на ИТРЕ 38 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение БЕ. По съображение 27 обхваща изменение 452, 453, 455, Тран 14 и И339. Съображение 27. Компромисно изменение бе Е. Кой е за? Против? You want me to read it? Искате да го прочета ли? Съображение 27. То изобщо не е ново. Просто сега се нарича компромисно изменение БЕ. Това е всъщност единственото изменение по съображение 27. Няма нищо друго по него. Благодаря ви. така, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение БФ по съображение 28 и се основава на изменение 12. БФ, съображение 28, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис БГ, разделно гласуване, поискано от ЕКР, базира се на съображение 29 и обхваща изменение 470, 471, 73, 475, 479 и 340, NV29 и TRAN15. Това е БГ по съображение 29, разделно гласуване, първа част. Цялото изменение без думите with particular recourse to flexibility instrument. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втора част на също компромисно изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение БХ, съображение 30, обхваща изменение 491, 492 и конт 12 БХ, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение БИ по съображение 31 обхваща изменение 493, 495, 497, 8, М по 32 и кон 13. И така БХ, БА, извинете, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение БДЖ по съображение 32 обхваща изменение 503, конт 14, култ 10 и 39, реджа 17 и 341. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение БК по съображение 33-то. Обхваща изменение 14 506, НВ 23, конт 15. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромисно изменение БЛ по съображение 34, обхваща изменение 517, конт 16 и тран 17. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение БМ, съображение 35, изменение 523 основата. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме Сега трябва да гласуваме по а, точките от Примбюла 81 во изменение. Така ли е? No, this is on the title. The title. First... Това е за заглавието, но, което казвате вие, но първо трябва да гласуваме по а, точките от преамбила. Може да гласуваме амблок, ако е необходимо. Добре, нека да гласуваме блоково. Кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Гласуваме 77 изменение, свързано с заглавието. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 78 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Благодаря ви. Можем да гласуваме текста с внесените към него изменения по именно гласуване. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се 66 гласа за, 13 против, 9 въздържали се. Now we have to vote. Let's skip for the, for the end. Да оставим аплодисментите за накрая. Трябва да гласуваме законодателната резолюция. Отново по именно гласуване. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. 69 за, 13 против, 6 въздържали се. Гласуване на решение за започване на преговори с съвета съгласно член 73. Кой е за? Председателя казва, извинете, трябва да гласуваме поименно начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. 71 гласа за, 6 против, 11 въздържали се. Имаме абсолютно мнозинство и можем да започнем тристранната среща. Поздравления! I... Поздравления за докладчиците. Сега давам думата на председателя на Комисията по бюджети. Благодаря. Благодаря, Уважаеми колеги, трябва да имаме предвид, че постигнахме нещо много важно, тъй като комисията публикува своето предложение за промяна в регламента на 13 януари. Ние гласуваме целият текст, за да започнем преговори с съвета. Бих искал да поздравя докладчиците, господин Булман и господин Фернандеш, както и всички докладчици в Сянка и всички онези от вас, които участвахте в разработването на този текст. 3000 изменения, това ви дава представа, че беше огромно предизвикателство и ние се справихме. Искам да ви поздравя за гласуването на доверие и на доброто сътрудничество между трите комисии, двете съвместни работещи комисии ЕКОН и комисията по бюджети, както и комисии по член 54, девет комисии по член 53. Ние се справихме с предизвикателството. Искам да отправя комплименти не само на докладчиците, но и на сътрудниците на секретарията, които свършиха отлична работа и ви моля да ги поздравим с аплодисменти. Те работиха денонощно, без събота и неделя, без да почиват събота и неделя. Това ни позволи да гласуваме всеки от текстовете днес Искам да благодаря и на председателя. На оберто не му беше леко. За един час ние успяхме да постигнем целта, така че се справихме много добре. На 24 юни се очаква да приключат успешно преговорите с съвета. Всеки от членовете на делегацията ще положи усилия. Надявам се, е, че съветът е, също ще прояви разбиране и доверие. Това е гаранция за е, успеха. Говорим за европейски средства от механизма за свърване на Европа и от Европа 2020. Господин Булман има думата. Благодаря за добрите думи. Аз също искам да благодаря на съдокладчика господин Фернандес, на председателите на нашите две комисии. Ние имахме мандат от членовете на тези две комисии, но също време с това ние трябваше да отразим интересите на много други парламентарни комисии. Благодаря за духа на сътрудничество и за взаимното доверие, което преобладаваше. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, не само на тези от водещите комисии, но и от останалите комисии, които изготвиха становища. Те свършиха чудесна работа това, което беше осъществено, отива по-далече от интересите на отделните комисии и политически е, партии. Искам да благодаря и на множеството сътрудници, тъй като те работиха денонощно. Искам да благодаря на писмените преводачи, на всички тези, които работиха по изготвянето на текстовете. Те се справиха отлично. Благодаря на двата секретарията, които са представени тук, на трибуната. Те работиха неуморно и позволиха този проект да бъде финализиран. Благодаря на двамата председатели на нашите, на нашите парламентарни комисии, които ръководиха добре работата. Имаме сега единен парламент, което е гаранция, че ще можем да доведем до успешен завършък този проект. Господин Фернандеш има думата. Благодаря ви. Аз също трябва да изразя благодарност и да се съглася с казаното. Освен това, нека поздравя и другия докладчик, защото той наистина работи много добре. Убеден съм, че сега с този доклад ние успяхме да изразим различните мнения в Европейския парламент. Надявам се, че колегите са убедени в това. Не беше никак лесно. Но ето резултата и Убедителното мнозинство, с което се гласува доклада, ни позволяват да започнем преговорите от едни много силни позиции. Ясно е, че парламентът иска да се изпълни планът Юнкер в срока, който сме определили. Благодаря на всички, на всички, които участваха. Благодаря им за усилията защото те бяха неуморни. Затова пък резултатите са отлични. Нека ви кажа, че съгласно член 73 председателя, докладчика и докладчиците в сянка от водещите комисии ще бъдат в преговорния екип. Съгласно член 54 и Тран също ще бъдат част от преговорния екип. Съгласно членове 18 и 19 от предложението на комисията, съгласно член 53, комисия Конт също ще участва в преговорите по определени